witam państwa bardzo serdecznie. председателя уважаеми дами и господа добре дошли отново продължаваме заседанието си документите за него вече са предоставени Първата точка е разисквания по случай на нарушаване на правата на човека.